разискванията по тази точка от дневния ред. Ще гласуваме утре в 11.30, както е обичайно, по доклада и всички изменения. Ако ми разрешите, сега ще направя някои съобщения. Получихме две становища от съвета за първо четене. Те бяха, са били прияти. Е, съответните заглавия ще бъдат публикувани в протокола. Имаме 3 месеца за реагиране, за реакция и този срок започва да тече утре на 26 октомври 2012. Наред с това, от името на групата на Зелените, получих искане за назначаване на член в парламентарните комисии това искане ще бъде включено в протокола и ще се смята, че е прието, ако няма възражения от сега до приемането на протокола. Благодаря. Следващата точка от нашия дневен ред е доклад на госпожа Айдел Гадяраба Рубял за иновативни финансови инструменти в, и в контекста на следващата многогодишна финансова рамка. И сега бих искал да дам думата на докладчика. Госпожа Гардия Сабал, имате думата. Благодаря, господин председателю. Господин Левандовски, много се радвам да ви видя отново в пленарната зала. Искам а, да благодаря на докладчиците в Сянка, както и на изготвилите становища на парламентарни комисии. Защо е толкова голямо значението на а, иновативните финансови инструменти, за да се стигне до интелигентен и приобщаващ растеж? На първо място, Държавните общинските инвестиции непрекъснато намаляват в Европейския съюз от 90-те години насам и в никакъв случай не го свързваме само с финансовата криза, разразила се в момента. На второ място, все по-ограничителен е пазара за малките и средните предприятия и все по-трудно им става те да получат достъп до капиталовите пазари. Както каза и самия комисар, стратегията Европа 2020 ще се нуждае от милиард и 600 милиона евро, за да бъде реализирана. Благодарение на иновативните финансови инструменти ще можем да увеличим обема на унези дейности, които имат стратегическо значение за Европа. Това ще означава финансиране на инвестиции, които по друг начин на пазара не могат да бъдат финансирани. Ето как ще могат да се предоставят финансови средства в услуга на европейските економики и граждани от Европейския съюз. От 2000-та година се предлагат такива инструменти. Научните изследвания посочват, че има възможности за тяхното усъвършенстване за напред. Много важно е да бъдат популяризирани и да станат по-достъпни иновативните финансови инструменти, за да могат да се насочат към е, целеви инвестиции. Липсата на капитал ще бъде компенсирана от е, тези финансови инструменти в редица е, дружества, но за целта те трябва да бъдат по-прозрачни, по-привлекателни, по-достъпни за гражданите и фирмите. По-нататък, тези инструменти трябва да бъдат гъвкави, трябва да могат по-бързо да реагират на настъпилите промени. И бюджетните органи, съвета и парламента, следва да увеличават размера на средствата, предоставени по различните инструменти, в зависимост от успеха на тяхното освояване. Мисля, че всички сме съгласни колко голямо е значението на иновативните финансови инструменти и сме убедени в ползата от техните характеристики. Разбира се, те не са единствените решения, които са ни нужни. Необходими са ни също така и дългосрочни решения. Има натрупани спестени средства в Европейския съюз и е, вместо те да бъдат трупани като самоцел, по-добре е да бъдат освободени за инвестиции най-вече е, от средни и малки предприятия. Господин комисар, уверявам ви, че ако няма инвестиционни възможности, натрупаните е, средства ще си останат самоцелни спестявания. Но е, ако е, бъдат използвани при едно благоразумно наблюдение и при прилагането на строги правила и условия, те могат да допринесат много за постигането на целите по време на разискванията се надявам да чуем ценни съвети. Призовавам и вас, призовавам и съвета да взаимодействаме, защото всички работим в една посока. Благодаря. Сега давам думата на колегата и приятел, комисаря Левандовски. Благодаря, господин председател. Благодаря на всички депутати, на всички приятели в залата. Е, няма е, министри, няма представители на е, Кипърското председателство днес, но позволете ми да започна с благодарности към докладчика. И да подчертая, че всъщност този доклад е едно изпитание, един тест за това колко голяма може да бъде подкрепата на Европейския парламент? Иновативните финансови инструменти са много важно средство в рамките на бюджета, който е основният ни инструмент за създаване на растеж. Ние се нуждаем от мултиплициращ ефект и именно чрез иновативните финансови инструменти можем да постигнем този ефект за всяко инвестирано евро от бюджета защото не бива да а, гледаме на а, бюджета като на а, начин да заместим а, заемите, кредитите. Не, ние се нуждаем от а, инвестираните а, от бюджета средства, но но чрез иновативните финансови инструменти можем да увеличим резултата като по този начин е, е, отвояваме и отрояваме ефекта от е, средствата от фондовете. Защо се нуждаем от тези инструменти? Защото продължава да съществува голям риск за економиката, за паричната стабилност в Европа. Това са явления, които засягат не само нас в Европа, но и е, нашите партньори е, от Атлантика и в момента е, именно този висок риск засяга най-вече дългосрочните инвестиции, дългосрочните проекти в е, телекомуникационните е, услуги, в енергетиката. Точно за това ние разчитаме най-вече на пилотни проекти. И аз много се радвам, че Европейската комисия, Европейската инвестиционна банка междувременно вече е, са на е, пъта да подпишат е, споразумението за сътрудничество във връзка с въвеждането на проектните бонове. Естествено, вашият докладчик е абсолютно прав, когато подчертава, че финансовите инструменти би трябвало да се управляват в рамките на една е, правна уредба, която да предвижда и съвсем стриктни бюджетни правила. А, ние е, сме взели съответните е, мерки и сме предвидили и е, оценки ексанте, предварителни оценки преди разрешаването и въвеждането на финансовия инструмент. Нека да почетаем и е, необходимостта от достатъчна гъвкавост е, в е, основополагащите актове. Това е, е нещо, без което не може. Ние се нуждаем на всяка цена от едни добре управлявани и стабилни, е, иновативни финансови инструменти, за да можем да отвоим, действително, както казах, всяко инвестирано е, евро от бюджета и да постигнем много по-голям ефект е, в името на Европа, в името на нейното благодействие. Благодаря, господин комисар. Жан-Пьер Оди ще вземе думата от името на благодаря, господин председател. Най-напред искам да извиня Иляна Иванова, която е заета другаде и тя ме помоли аз да обобща докладът на Комисията за бюджетен контрол. Иновативните финансови инструменти създават лостов ефект, създават мултипликационен ефект, за това те са много полезни. Добре е да обърне внимание на препоръките на Европейската сметна палака, за прозрачността, отчетността, за да може да използваме тези инструменти най-ефективно. Второ, искам да спомена връзка със следното. Има недостатъчно, не трябва да се деформират финансовите пазари чрез тези инструменти. Затова е необходимо да има задължително участие на участниците, е, за това трябва да, да може да финансираме в мрежите, в които сега финансирането е недостатъчно. А сега давам думата за една минута на господин Антония Канчан от името на Комисията по промишленост, научни изследвания и енергетика. Милиони граждани а, е, следят а, е, е, тези разисквания и мисля, че никак не е приятно да кажем от името на комисията ИТРЕ. Това нищо не говори на никого. Това е парламентарната комисия по промишленост, енергетика и научни изследвания. И така, господин Канчеан. Очевидно направеното до сега не е, е достатъчно и могат да се постигнат само ограничени по успеха си резултати. Затова са необходими иновативни финансови инструменти, като проектни е, облигации и други видове инструменти, в резултат на публично-частно партньорство, например, за да могат да допълнят финансирането на различни проекти, най-вече е, виртуални и физически инфраструктурни проекти. Ако се придържаме към този принцип, можем да вървим напред и да издаваме облигации, само ако проектът е устойчив ако е доказал а, своята жизнеспособност. Иначе просто ще отпускаме поредния вид заеми. Благодаря. Госпожа Клева за две минути ще представи позицията на Комисията по регионално развитие. Финансово подпора из проръчуна Уния в облику... Финансовите инструменти представляват важно средство на нашата политика. Естествено, това ни помага да намалим риска. Изключително важно е да си подсигурим подкрепата на финансовия сектор. Позволете ми да благодаря на докладчика госпожа Кардия Сабал, тъй като тя прие по-голямата част от измененията, внесени от нейните колеги. Ще се спра на основните моменти във връзка с използването на инструментите в кохезионната политика. Именно благодарение на тези инструменти ние можем по-ефективно да използваме средствата, отпуснати в рамките на бюджета в рамките на 7 години трябва да се опитаме да си гарантираме е, съдействието на финансовия сектор. Само така ще можем да допринесем, да създадем добавена стойност. Важно е всички инструменти да се използват в е, кохезионните фондове и същевременно те да се опират на една стабилна законова основа. Необходима ни е правна уредба, която трябва да бъде готова до началото на следващия програмен период. Само така ще можем да подобрим административния капацитет, но също и да увеличим готовността сред е, е, работещите в финансовия сектор, да, си, е, да спечелим и доверието на потребителите. Необходими са инструменти, които същевременно да се радват на подкрепа от страна на бюджета. Благодаря ви. По време на вашето изказване Преводачите отново визираха, че при едно толкова бързо темпо на говорене е, съществуват е, определени рискове при превода. Имайте предвид, че е, в кабините понякога се превежда именно през водещ език, така нареченото реле или ретур, за да можем да осигурим добър и максимално пълен превод, ви молим вас, както и всички останали оратори, представители на различни комисии и политически групи, да се съобразяват с факта, че нашите изказвания се превеждат синхронно. Благодаря, господин председател. Скъпи колеги, най-напред искам да поздравя докладчика Гардия Сапал по един сложен въпрос в много добро сътрудничество. Предложенията на комисията трябва да бъдат подкрепени. Те трябва са в полза на реалната економика за постигане на целите, които сме формулирали както го подчерта комисаря, това ще бъде един мощен бюджетен лос, който ще послужи за нашите проекти. Искам да направя няколко бележки. Първо, когато един проект не получава достатъчно финансиране от пазарите, необходимо е значи, да се насочи вниманието към проекти, които ще генерират приходи когато става дума за сложни инструменти, добре е. Трябва да се каже, разбира се, че обществеността не познава добре бюджетните инструменти. А това трябва да се има предвид. Трето, трябва да се намери равновесие между необходимостта от бюджетен контрол върху използването на европейските фондове и необходимата гъвкаво, за да може да се приспособяваме към економическата конъюнктура, така че да бъдем привлекателни за инвестирането инвеститорите. И накрая искам да подчертая, че тези инструменти ще помогнат за развитие на европейския капиталов пазар е, и използването на комплексни финансови продукти. Благодаря. И сега от името на групата на социалистите давам думата на господин Йорн Ферм от групата на социалистите. Благодаря, господин председателю. Най-сърдечно искам да благодаря на нашия докладчик, госпожа Гардия Забал. Отлично се справи а, с, с една трудна тема, която има много голямо значение за бъдещето. Европейското економическо бъдеще не бива да се свързва само и единствено с пожарни мерки, които се прилагат тук и сега. Необходими са инвестиции, които да водят до растеж – Кризата не е просто разпад на банките и институциите. Е, кризата означава и дългосрочен проблем с инвестициите. Те са стигнали до толкова ниски равнища, че вече стават опасни. А същевременно потребностите са огромни. Проблемът е, че ограниченията в момента са огромни и за бюджета на Европейския съюз, и за националните бюджети и за ограниченията при отпускането на средства от банките. Трябва да се мисли нестандартно и проектните облигации според мен са един сполучлив пример за начина по който тази потребност се удовлетворява. Много важна е ролята на Европейската инвестиционна банка, за да могат да се емитират проектни облигации, които са сигурни и устойчиви. Пенсионните фондове не е нужно а, да държат спящи средства в банките, биха могли да инвестират в проектни облигации на основата на подписаните договори. Разбира се, пилотната фаза ще бъде внимателно оценена и ще се направят изводи дали за следващ период могат да се използват същите подходи или да се потърсят нови, още по-оптимални модели. Това ще отласне Европа от економиите и бюджетното урязване и тя ще тръгне по пътя на растежа и заетостта. Благодаря, Йорен. От името на либералите за две минути и половина давам думата на Ани Йенсен. Aldergruppen har meget længe ønsket, at EU's budget ikke blot skulle give tilskud, men også kunne fremme bestemt politik gennem благодаря, господин председател. Групата на либералите не, от, не един път е казвала, че е необходимо да се използват новаторски а, инструменти. Вече отдавна работиме в този област и затова сега може да се поздравим а, с, с съобщението, което комисията направи по тази тема. Това съобщение съдържа а, редица интересни пунктове и трябва да кажа, че в Европейската инвестиционна банка съществува потенциал за наистина успешна работа. Трябва да, трябва да разполагаме с повече капитали, повече инвестиции, за да можем да изпълним така както желаем нашите проекти. Необходимо е да направим това в областта на транспорта, в областта на инфраструктурните проекти. Необходимо е да можем да набираме средства не само от европейския бюджет, но а, и чрез пазара. Както не е един посочи тук, по този начин а, това ще, ще можем да увеличим нашата конкурентоспособност и ефективността на нашите действия. Комисията а, предлага широк спектър от инструменти и а, с пълно право но трябва да се каже, че разбира се, тези е, иновационни инструменти в никакъв случай не могат да заместят традиционната ни политика, е, традиционния ни подход, е, бюджетен подход и това го посочи и комисаря. Имаме пилотен проект, който в момента е в ход и а, това е добре. Той трябва да бъде внимателно оценен и а, също така трябва да може проектите да се финансират чрез облигации за проекти. А в в Съединените щати се привличат за тази цяло пенсионни фондове и други а, финансови инструменти. Трябва да направим това и ние. Необходимо е а, да имаме да, а, повече инвестиции, висока ликвидност и добра възвръщаемост. може би след няколко години е, ще можем да е, имаме такъв пазар, какъвто съществува в момента в Съединените щати. Сега в момента публичните е, средства са много ограничени, не можем да финансираме всичките си проекти. Но не всички проекти заслужават нашето внимание. Подкрепяме предложението на комисията. И смятам, че в никакъв случай това няма да до, доведе до някакво увеличаване на разходите, стига да подхождаме разумно. Благодаря, госпожо Йенсен. А сега за групата на европейските консерватори и реформатори давам групата на господин Проеба. Благодаря, господин председателю. Благодаря, господин а, комисар. Мисля, че новаторските финансови инструменти могат да доведат до увеличаване на държавните инвестиции в Европейския съюз, които непрестанно намаляват от 90-те години насам. Политическите цели на Европейския съюз а, включват изпазването на строги правила за добро управление и а, контрол на субсидиите изпълнението на проектите трябва да е обвързано с емитирането на финансови инструменти, които гарантират оптимално освояване на финансовите средства. Много важно е да има упростена правна рамка, която да не представлява ненужно допълнително бреме за финансовите посредници и инвеститорите от държавния и частния сектор. Някои се боят, че новаторските финансови инструменти ще се използват само за краткосрочни инвестиции, за да се постигнат бързо желаните е, норми на възвръщаемост, без е, да се финансират устойчиви проекти. Благодаря. Благодаря и в края на този кръг изказвания от името на политически групи, господин Мърфи от името на Обединената левица. Благодаря, господин председател. Е, колапса на е, публичните средства, на публичния бюджет в Европа е, е всъщност в основата на този доклад. И всички ние би трябвало да се чувстваме стимулирани да предприемем ефективни мерки. На първо място Европейската комисия Колапсът доведе до невероятен дефицит, до намаляване на брутния вътрешен продукт. И естествено, всичко това до голям степен се дължи и на спекулациите, на спекулативните стелки на финансовия пазар, на хазартния дух, който е завладял финансовия сектор. Така че, господин комисар, Европейската комисия би трябвало да помисли естествено за различни инструменти, не само за проектни облигации, но и за инструменти за поделяне на риска заедно с финансовия сектор, защото само по този начин ще увладеем хазартния дюх в този сектор. Повече от 3 трилиона евро в момента са заложени, така да се каже, и са на карта в Европа и ние би трябвало да създадем съответната инфраструктура, за да консолидираме нещата. Сега преминаваме към отделните оратори. Е, две минути Ивайло Калфин. Благодаря, господин председател, господин комисар. Искам и аз да се присъединя към онези, които поздравиха докладчика госпожа Гертия Забал и се надявам, че много от препоръките в този доклад ще бъдат възприяти от комисията и от законодателните органи, които ще разглеждат този въпрос. На няколко пъти беше посочено, че финансовите инструменти са много необходими, защото те увеличават ефективността на европейския бюджет, но в никакъв случай те не го заместват. В момента в финансовите инструменти е ангажирано не много повече от 1% от европейския бюджет. Трябва да преразгледаме а, тези фондове и да ги развиваме в бъдеще. Финансовите инструменти имат ограничено поле на приложение. Те се използват обикновено в проекти, които са търгов, имат търговска привлекателност за увеличаване на пазарната ефективност, за привличане на инвестиции и за създаване на лостов ефект. Но говорим тук за дългосрочните инвестиции. Не искам да посоча отличните примери при които финансовите инструменти се използват за финансиране на учените изследвания, иновациите, малките и средни предприятия. Трябва да се получим а, от постигнатото. А, наистина необходими са ни по-малко, но по-добре, по-целенасочени финансови инструменти, нещо, което се посочва и в доклада. Не трябва обаче да ги свръхрезолираме. Необходимо е последваща прозрачност и последващ контрол, но в никакъв случай не трябва предварително да е, уреждаме с правила как е, и какво да правят финансовите инструменти. Накрая трябва да кажа, че подкрепям създаването на стандартни платформи, където да се обединят е, публичните и частните средства, да работим за публично-частно инвестиране, за да постигнем целите на нашите проекти. Благодаря. А сега давам думата за две минути на господин Воган. que no diré como dijo anteriormente el comisario que ya no está en. За съжаление, господин Волан не присъства в залата днес, тогава господин Кортес Ластра за две минути. Благодаря, господин председателю. Преди всичко искам да поздравя докладчика Гардия Завал за отличния доклад. Мисля, че в тежки времена, като днешните, наистина се нуждаем от е, новаторски финансови инструменти, за да повишим ефективността на освояването на бюджетните средства. Намаляването на средствата в многогодишната финансова рамка предизвиква тревога у милиони европейски граждани. А това не бива да се получава. Ето защо Примерно смесените фондове и други новаторски финансови инструменти могат да бъдат използвани много успешно. Трябва да се гарантира прозрачност е, и добра възвръщаемост от инвестициите. Следващата многогодишна финансова рамка трябва да обърне внимание на инструментите за развитие и нови финансови инструменти, които ще доведат до намаляване на е, бедността и развитие на различните сектори на економиката и финансовото сътрудничество. Благодаря ти, Рикардо. Така приключваме е, с индивидуалните оратори и преминаваме към процедурата спонтанни изказвания, които са само по една минута на оратори, които привличат вниманието на председателю. Елена Басеско е първа. Благодаря, господин председател. Искам да приветствам предложението на комисията за интензифициране на използването на новаторските финансови инструменти. Това ще даде възможност на Европейския съюз да стимулира инвестициите в реалната економика. Работата с тези инструменти трябва да бъде подобрена, за да може да постигнем стратегическите цели, формулирани от Европейския съюз. Необходимо е централна координация – и работата на, европейски, на, на, на, с тези иновационни инструменти ще помогне да осигурим умен, устойчив растеж. Необходимо е да се направи повече за регламентирането и управлението. И тук правните рамки играят много важ, голяма роля. Всичко трябва да бъде възможно най-прозрачно. Необходимо е да осигурим привлекателността на тези инструменти, за да може да привлекат инвестиции. Благодаря. Благодаря. А сега Жоан Фреда. Благодаря, господин председателю. Господин комисар, в началото на 90-те години Европейската комисия проведе редица изследвания, които а, показаха какви са минималните средства необходими за кохезионния а, фонд. И се оказа, че минимум 2% от БВП са необходими за целта. Може би господин комисаря не знае тези числа или а, изследването някъде е потънало в прах и с чекмеджетата, но това е числото, което е необходимо. А същевременно днес имаме по-малко от половината от тези средства, които са необходими и те ще намаляват все повече. И защо говорим за мултиплициращ ефект? Е, защо говорим за е, увеличаване на инвестициите и постиженията, е, като това с тези средства може да се постигне само по чудо? Кохезионната политика се нуждае от повече средства, без обаче това да означава създаване на все нови и нови финансови инструменти, които ще доведат до все по-големи различия в Европейския съюз. Трябва ни просто по-добра съгласуваност в бюджета. Благодаря. Господин Пасква има думата. Пан комисар. Благодаря ви. Госпожи и господа, ще започна с мнението, че една голяма част от финансовите инструменти и програми, за които говорим, е, имат твърде комплексен характер. И е, голяма част от публичните органи, които би трябвало да боравят с тези инструменти, се затрудняват да ги прилагат и да ги овладеят. Затова е, средствата в рамките на структурните и кохезионните фондове остават понякога далечна и недостижима цел. Необходима е една прозрачна система, която да прави средствата достъпни. Е, би трябвало да съществуват и административни служби, които да могат да подпомагат е, е, потенциалните бенефициери на тези средства в начина по който те подготвят е, документацията и заявките си. Само така бихме могли всъщност да подпомогнем действително развитието с помощта на тези инструменти. Благодаря, господин Паско. Господин Лухан е следващият и последен оратор. Благодаря, господин председател. Инновационните финансови инструменти имат голямо значение за възстановяването на европейската економика и европейските финанси. Съжалявам, че не е определено достатъчно ясно на сферата на тяхното прилагане – Обикновено се говори главно за проекти краткосрочни и средносрочни инструменти. Но тези инструменти във всички случаи трябва да се използват да се постигне умен и устойчив растеж, да се насърчава публично-частното партньорство, за да се помогнат проектите, които се нуждаят от подкрепа, включително и в областта на научните изследвания и развойната дейност. За да може да привлечем инвеститори, необходимо е да организираме а, разпространението на информация мащабно в цяла Европа. Благодаря. А сега ще дам думата на комисара Левандовски да отговори от името на комисията на всичко, което чухме до сега. Благодаря, господин председателю. Съвсем кратки а, е, коментари. Мисля, че а, е, чухме тук а, е, голямо желание да се изясни какво е мястото на иновационните финансови инструменти за бъдещето на бюджета, на економиката и на самия Европейския съюз, крайна сметка. Просто няма друга альтернатива. За сега се прилагат частично тези инструменти, те е, ще бъдат е, обаче използвани по-нашироко с съвсем ясно определени е, условия по нов преразгледан финансов регламент Разбира се, хората основателно настояват за опростяване и поради тази причина опростяването е, на правната рамка ще е факт и е, ще бъдат разработени правила за приемане, изпълнение и контрол на заявките е, за използване на такива новаторски финансови инструменти. Благодаря за отлично свършената работа по изключително сложната тема иновационни финансови инструменти. Просто нямаме друг избор и ще вървим по този път. Благодаря, господин комисар. Сега давам думата за две минути на колегата Гардия Забал, за да приключим с тази точка от дневния ред. Благодаря, господин председател. Благодаря и на вас, господин комисар Левандовски. След като изслушахме толкова много колеги, е, които се изказаха много е, компетентно по същество, едва ли има много да добавя. Да, иновативните финансови инструменти би трябвало да намерят своето място в многогодишната финансова рамка. Е, те би трябвало да бъдат уредени по един прозрачен, достъпен начин, така че малките и средните предприятия да получат е, един е, важен инструмент, който да могат да ползват. Не бива да осложняваме нещата. Напротив, трябва да ги упростим, трябва да информираме. Е, хората на местно, на регионално равнище, така че иновативните финансови инструменти да станат достъпни за малките и средните предприятия. Понякога се срещаме с съмнения, с колебания, кога точно могат да се използват тези инструменти. Съществуват три различни сценария. Е, проектът е, да кажем, положително оценен. Рискът е, е в определени граници и затова се смята, че проекта може да бъде пряко финансиран. Но има проекти с а, е, малка добавена стойност, с а, сравнително ниска степен на рентабилност. И също времено има проекти, които предлагат една доста висока степен на възвръщаемост и въпреки всичко тези проекти не могат да намерят инвеститори на пазара. Ето, точно при тази трета категория на всяка цена се налага да се използват иновативни финансови инструменти, но по никакъв начин не бива да се стигат до деформации на капиталовия пазар. Естествено, че е, е сложно. Естествено, че е много трудно да се получат е, кредити на финансовия пазар. Естествено, че там много често и твърде много се спекулира, но ние желаем е, не с спекулации, а с едни е, добре уредени механизми и инструменти да подпомогнем малките и средните предприятия. Благодаря ви. Много-много е, съм щастлив и горд е, с е, всичко това, което бе казано по време на този дебат. Имам предвид най-вече и случващото се в моята страна, в Испания, но и в много други страни, които се намират в подобна твърде тежка ситуация в момента. И така, надяваме се, че иновативните финансови инструменти ще помогнат на всички, които в момента се нуждаят от допълнителни инструменти. А сега преминаваме към стратегията на Европейския съюз за Дунавския регион. Господин Шефкович вече е тук. Давам му думата. Той по-малко от един. Now it works. I started by, the statement that Danube strategy is very important for... Дунавската стратегия е много важна за Европейския съюз, защото в нея участват 14 страни членки и 6 други страни. там живеят повече от 1 милион души. И ние